So, ladies and gentlemen. И така, госпожи и господа, скъпи колеги, продължаваме по дневния ред заседанието на парламентарната комисия. Много ви моля да вземете местата си. Точка 8. Започваме гласуването. Първо по препоръка до Върховния представител и до света относно предложението на Върховния представител – подкрепено от комисията към съвета за решение на съвета за създаване на европейски механизъм за подкрепа на мира. Хилде Вотман се докладчик. Искате ли да вземете думата? Видимо не. Тогава преминаваме направо към гласуване. Започваме. Изменение 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, приема се. Извинявам се, казва председателя, отхвърля се. Е, историята щеше да го запомни. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 е оттеглено, компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 74. За, против, въздържали се, отхвърля се. 75. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въздържали се. Нека да проверим 76. Моля, гласувайте с картите. Край на гласуването. Приема се. С госпожа е, е, Шафхаузер ще се разберем отделно. 77 за, против, въздържали се, отвърля се. 78 за, против, въздържали се, Нека да го проверим. 78. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Това означава, че отиваме на 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, приема се.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 и него трябва да проверим. 90. Проверяваме електронно. Моля, гласувайте. 90 също. Не казвам 92. Край на гласуването. Отхвърля се. Но дори да беше за, пак нямаше да е достатъчно. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, Проверяваме 99 електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 100 за, против, въздържали се. Според мен се приема. Така ми се струва. 101 за, против, въздържали се. Проверяваме. 101. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Или някой липсва. Но във всички случаи се отхвърля. 102 за, против, въздържали се. Трябва да проверим 102. Вероятно, пак ще е 28 на 28, край на гласуването. А не. Очевидно се отхвърля. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 е оттеглено, 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. 107 за, против, въздържали се и то се отхвърля. 108 за, против, въздържали се, приема се. 109 за, против, въздържали се, Проверяваме 109 на Месерич. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 110 за. Против. Въздържали се. Приема се. 111 пада. А 109 също. 113 за. Против. Въздържали се. Приема се. 114 за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 Да го проверим. Добре, 120. Проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Либералите, моля ви, вдигайте ръка по-високо, за да е ясно как гласувате. 121 за, против, въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, приема се. Не се гласува 124. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме. 126 на Данжан. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 127 за, против, въздържали се. Трябва да проверим 127 също на Петърле. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 128 за,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 Съображения 8 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Четиринайсе за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се. Нека проверим 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Очевидно, мнозинство приема се. 17 за, против, въздържали се. Приема се. 18 за, против, въздържали се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се. Проверяваме 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се. Трябва да проверим 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се. Трябва да проверим 38. Според мен се отхвърля. 38. Край на гласуването. Отхвърля се. 39 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим и 39. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 40 за. Против. Въздържали се. И него проверяваме. 40. Валеро и колеги. Край на гласуването. Приема се. О, не, отхва... Чарлз, ще ти донесат ли карта за гласуване? Добре. Отхвърля се. 30 на 30.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 Край на гласуването. Приема се. Втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 46 приехме ли го? 48 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се. Проверяваме 49. Моля, гласувайте.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 64 за, против, въздържали се. Приема се. Ще проверим. 64. Край на гласуването. Стигам до препратките в текста. Едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Две за, против, въздържали се, приема се. Три пада. Четири за, против, въздържали се. Проверяваме. Моля, гласувайте. Това е номер 4. Препратките в текста. Приема се 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 и 7 за, за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателното гласуване на доклада с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 52 за, 7 против. Заповядайте. От името на нашата група имаме доклад на мълцинството, който вече е внесен в секретарията. Благодаря за информацията. Някой друг? Не. Тогава точка 9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 Електронна проверка 87. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, въздържали се, приема се. 94-95 за, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 142 за, против, въздържали се, приема се. Съображение изменение 4 за против, въздържали се, приема се 5 за против, въздържали се, приема се. Тиретата 1 за против, въздържали се, приема се 2 за против, въздържали се, Проверка по изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Номер 3 за против. Въздържали се. Приема се. И сега електронно гласуване по целия текст. Измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Точка 10. Препоръка към съвета, комисията, върховния представител по споразумението за институционалната рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария. Докладчик е наш колега, господин Франзолика. Искате ли да вземете думата? Не. Тогава преминаваме към самото гласуване. Компромис едно за против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Имко, параграф 1. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 3. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Инта 2. За. Против, въздържали се, отхвърля се. Имко параграф 2 за, против, въздържали се, приема се. Инта 4 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. Инта 8 за, против, въздържали се, приема се. Инта 3 за, против, въздържали се, приема се. Имко параграф 3 за, против, въздържали се, приема се. Имко параграф 4 за, против, въздържали се, приема се. Имко параграф 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се,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 Същото за Инте 6, Инте 11. Имко параграф 9 за против, въздържали се. Приема се имко 10 за против, въздържали се. Приема се имко 11 за против, въздържали се. Приема се. Инта 9 за против, въздържали се. Приема се. Инта 10 не се гласува. Компромис 9 за против, въздържали се. Приема се. Компромис 10 за против, въздържали се. Приема се.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 И така, номер едно за, против, въздържали се, приема се. Имко 4. За, против, въздържали се, приема се. 2. За, против, въздържали се, приема се. Имко едно. За, против, въздържали се, приема се. Имко за, против, въздържали се, приема се. Имко две За, против, въздържали се, приема се. Три За, против, въздържали се, приема се. Четири За, против, въздържали се, приема се. Имко 6 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. Имко 7 за, против, въздържали се, приема се. А, не, извинете, отпада. Имко 5 за, против, въздържали се, приема се. И сега електронно гласуване по целия текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 48 за, 8 против. Следващата и последна точка за гласуване. Доклад относно доклад на комисията от 2018 година относно Турция. Докладчика Кати Пили. Искате ли да вземете думата? Не, тогава преминаваме пряко към гласуването. Първо компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. Добра новина. Вчера Станък си получи картата. Второ компромисно за. Против. Въздържали се. Приема се. Трето компромисно за. Против. Въздържали се. Приема се. 56 на две части. Първата част за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека да направим проверка. It's closed. Гласуването приключи, отхвърля се и то с голямо мнозинство. Втората част за, против, въздържали се. Проверка и по втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 57 отпада. Четвърто компромисно. За, против, въздържали се, приема се. 63 на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Проверка по втората част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Пето компромисно за, против, въздържали се, приема се. Шесто компромисно за, против, въздържали се, приема се. 103 на Белдер за, против, въздържали се. Отхвърля се. Отхвърля се. 106 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 108 за, против, проверка. Проверка по 108, начало на гласуване. Край на гласуване. Много ясно мнозинство. Седмо компромисно за, против, въздържали се, приема се. Осмо компромисно за, против, въздържали се, приема се. Девето компромисно за, против, въздържали се, приема се. Десето компромисно за, против, въздържали се, приема се. Единайсто компромисно за, против, въздържали се, приема се. Дванайсто компромисно за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 159 за, против, въздържали се, приема се. 163 за, против, въздържали се, приема се. 13 компромисно за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. 13 компромисно. Край на гласуването. Приема се. 180 за, против, въздържали се, отхвърля се. 181 и 182 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. 184 за, против, въздържали се, отхвърля се. 185 за, против, въздържали се. Проверка по 185, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. 187 за, против, въздържали се, отхвърля се. 188 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 220 за, против, въздържали се, отхвърля се. 220. Кой иска проверка на 220? Можем да направим проверка. Твърде късно. Обаче. Седем колеги не са гласували. Гласуваме по 220. Електронно. Край на гласуването. 62 на 1. 221 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 16 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 17 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 18 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 19 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 20 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 319 е следващото, нали? Нашите колеги от либералите. За, против, въздържали се, приема се. Двадесет и първо компромисно. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Мисля, че се отхвърля. Нека да направим проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Отиваме на 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. И стигаме до крайното гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 47 гласа за, 7 против. So no... Нямаме нищо по точка разни. Следващото ни заседание е на 4 март в 3 часа. Моля всички членове на разширеното бюро да останат в залата. Ще започнем заседанието незабавно.